Good morning. Good morning, meine Damen und Herren. Добро утро, дами и господа, уважаеми колеги. Работните вече са пристигнали и затова ги поздравявам. Искам да поздравя и Дукът, господин Дукател. Надявам се, че правилно из... произнесох името ето, започваме с точка 13, която се отнася до изготвяне на нова цифрова програма за Европа. Искам да предложа първо да дадем думата на представителя на комисията. Както винаги имам молба всичко да става в рамките на определеното време, за да можем да си свършим работата на време. Поздравявам ви и ви давам думата, господин Докател. Много благодаря, господин председател, за тази покана. Тази сутрин ще ви представя информацията, с която разполагам за напредъка, който сме постигнали до този момент за изграждането на нова цифрова програма. Както знаете, господин Барозо включи това в визията за 2020 година, когато се обърна към парламента на 3 септември, за да посочи своите политически приоритети. Той каза, че следващата Европейска комисия ще разработи следващата цифрова програма заедно с съответната правна рамка, за да могат да бъдат преодолени пречките пред вътрешния пазар и с цел да се подпомогне широколентовия интернет и да се заличат цифровите разлики. Заличаването на разликите в интернет ползването между отделните държави е една много сериозна инициатива. Това всъщност беше цитат от неговите насоки. Миналата седмица, на 24 ноември, комисията прие консултативен документ, който е свързан с стратегията за 2020 година. И можете да видите, че новата дигитална програма е приоритет и отбелязана на много места в документа. Виждаме промените на вътрешния пазар, и а, това, че наистина промените в цифровата програма присъстват навсякъде в документа. Нашата цел е да имаме общество, което почива върху използването на интернет, върху използването на по-ефективни интернет услуги и достигането на по-голяма свобода на изразяване сред населението. Този документ е открит за консултации до 15 януари следващата година а и след това Европейската комисия ще работи доста бързо, за да може да изготви документ, който да бъде представен пред съвета през март 2010 година. Според нас, работата, която сме извършили от началото на миналата година или по-рано от миналата година, свързано с интернет обществото и медийните перспективи, е, е доста добра и ние всъщност е, наистина приветстваме установяването на една нова дигитална програма, която да бъде част от портфейла на интернет обществото и неговото развитие. Освен всичко друго, ние сме е, включени в някои изследователски дейности, както и в разработването на изцяло нова стратегия в тази област, а именно цифровата програма. Сега ще ви представя някои най-важни моменти от резултатите, които сме получили. Проведохме консултативен процес от 4 август до 9 октомври и получихме 830 отговора а също и така и около 150 писмени отговора. Все още обработваме тези резултати и през идните седмици ще публикуваме резюмето от резултатите. Но просто да ви дам идея за това какво получихме като резултати от анкетите и най-вече резултатите от интернет въпросника. Всъщност е, хубавото е, че нещо, което се получава винаги в такъв въпросник е, че 92% от анкетираните е, смятат, че ИКТ стратегията е изключително важна като част от е, бъдещата програма за създаване на работни места. Помолихме анкетираните да определят основните приоритети – и основните им отговори бяха свързани с шир... високоскоростен широколентов интернет. И нещо, което ни изненада и се появи на второ място, а именно подчертаването на важността на изслед... научно-изследователската работа. Разбира се, това получи по-малко гласове, отколкото класираното на първо място – но ние в крайна сметка имаме списък от 7 приоритета. На четвърто място откриваме въпросите, е, свързани с прехода към ниско въглероден начин на живот. Наблюдава се разлика в резултатите между е, отговорите на индивидуалните лица и на компаниите индивидуалните лица съставляват 65% от анкетираните и всъщност физическите лица бяха по-скоро фокусирани върху потребителските права, ползвателските права и качеството на живот, докато корпоративният свят по-скоро подчертава въпросите, които са свързани с научно-следователската работа и създаване на работни места. По-нататък, когато продължим сравнението, виждаме, че най-важното в стратегията за физическите лица беше най-вече наистина правата на ползвателите, докато компаниите по-скоро се занимават с установяването на програми и стратегии, които имат измерими резултати и чието резултати могат да бъдат измерени в дългосрочен план. Когато разглеждаме този въпрос за откритостта, това е нещо, което присъства навсякъде в резултатите. 95% от информантите а, са за отворен интернет, за отворени стандарти. Това всъщност е ключов елемент, който присъства навсякъде в резултатите. Разбира се, това 90% показва най-вече голям брой на физически лица, но и голям брой стопански предприятия, които са отговорили по този начин. Когато погледнем инвестициите за в бъдеще, инвестициите в инфраструктурата, задаваме си въпроса дали публичните инвестиции в инфраструктурата, да речем в строителството на инфраструктура за бъдещето, са важни и 88% са за намирането на начини за синергистични инвестиции. Това ще бъде на един ключов елемент за бъдещето. Също така зададохме въпрос за цифровото съдържание в нашия онлайн въпросник. И тук отново това, което установихме беше, че 79% от отговорилите са за а, някакво съдържание, което е съвместимо, т.е. може да бъде намерено на няколко различни платформи, т.е. то по някакъв начин трябва да бъде гарантирано като право на потребителите. Ако погледнем други въпроси, свързани с, с неутралността на предоставените услуги, универсалност, покритие, Установеното от нас е, че 75% от анкетираните са за това да има някаква правна рамка, която да регулира тези услуги 61% са за подкрепа от страна на европейските институции, докато 14% смятат, че трябва да бъдат защитени от националното законодателство или някакви други правни мерки. Когато задаваме въпроси за това, кои са ключовите области, в които Европейския съюз е силен в цифровата област, получихме отговор, че тези области са енергетика, околна среда, образование и култура, както и мрежи в този ред. Когато зададохме въпроса, кои са областите, които са от стратегическо значение, Открихме, че това са енергетика, околна среда, образование, култура, но също и други области, като разработване на програмно осигуряване и други, в които сме, не сме смятали, че Европейския съюз са толкова стратегически важни за Европейския съюз. Но а, всъщност за нас това беше изненадващо, че а, софтуера и уеб услугите бяха посочени като рискови области за Европейския съюз, както и нанотехнологиите. А също така имаше и усещането, че Европейския съюз трябва да подкрепи своите позиции в ИКТ сферата, така че трябва да има по-силни позиции и в научно-следователската работа, и в иновациите. Т.е. ние трябва да се стремим към интеграция на отделните средства, с които се разполага, за да може да се оформи основата за бъдещото развитие. А също така имаше доста силно младсинство, 42%, наистина доста силно младсинство, които бяха за използването на така наречените меки правни мерки, свързани с иновацията и растежа в Европа, като се използва основата на постигнатото чрез научно-изследователската работа. И за да приключа с, с своя бърз, бърз преглед на някои от резултатите от онлайн анкетата, свързани с обществените услуги, предоставени онлайн, Както знаете, в двете предходни стратегически рамки подчер... поставихме ударение върху услугите по здравеопазване, това беше подкрепено от доста държави членки. 73% смятат, че една от областите, в които трябва да работим, е свързана с прозрачността на предоставянето на тези услуги. И горе-долу същия брой изразяват тревога и загриженост за нуждата от контрол върху информацията, която се публикува при предоставянето на тези обществени услуги. Тоест, тук имаме определени тревоги с злоупотребата, с лични данни или да речем прекомерното използване на лични данни от страна на, на официалните власти. И накрая нещо, което е свързано с прехода в економиката. Е, това е доста, на доста назад в списъка с приоритетите, но това, което открихме е, че има доста отговори тук в тази част на въпросника и тук основната тревога на физическите лица на индивидите, които са отговорили, е, че няма и альтернативи, които да подпомагат хората, защото няма альтернативи на моделите или на бизнес моделите, както и липсата на достатъчно промени. Тоест, това са областите, в които трябва наистина да се предприемат правни действия по принцип. Така че това е просто за да ви дам и идея за резултатите. Какви са следващите стъпки? Разбира се, доста трудно е да кажем това преди новата комисия да а, заеме своите, своите постове. А, Разбира се, ние ще използваме резултатите от тази анкета след издаването на документа през януари. Разбира се, ще се използват тези резултати и в работния документ, който се публикува и е посветен на визията за Европейски съюз 2020 година. Разбира се, ще приемем и стратегията за цифровата програма в тази много важна област. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря за информацията, която ни предоставихте. Сега искам да дам думата на госпожа Кастилио. Eh, eh, eh, благодаря, господин председател. Благодаря и на представителя на комисията, който днес е тук при нас и който ни даде обща информация по отношение на стратегията за Европа, както и за той ни информира и за евентуалните а, проблеми. Ние а, трябва, както каза той, да чакаме за нашия, нашия комисар да вземе поста си. Не може да направи много, но тази цифрова стратегия по всяка вероятност е една ключова стратегия в рамките на всякакви предложения, които са представени в а, а, институциите в рамките на сегашния законодателен период. Хубаво е, че комисията работи а, в посока изготвяне на а, стратегия за цифрова програма в а, Европа. Виждаме, че Испанското председателство ще сложи тази програма сред своите приоритети, както и Шведското председателство го направи. Това е нещо, което ни радва. пър... На парламента не му беше дадена възможност за изготвяне на инициативен доклад. По Следният проект доклад ще бъде изготвен и началото на януари ще бъде представен. Както виждаме, ние се вписваме в сроковете и през април-май, предполагам, ще а, бъде представено и съобщението от страна на комисията и ще се надяваме комисията да вземе предвид и нашата позиция, която ще изготвим до тогава. Със сигурност всички ще вземат участие, активно участие в тази е, дискусия. Няма съмнение, че навсякъде ще се води такъв тип дискусия в рамките на частните стопански предприятия на, ам, в рамките на а, е, председателството и така нататък. Предвид особените а, е, характеристики на Европейския парламент, смятам, че е, трябва да споменем и като един много важен елемент от а, е, тази стратегия, за това, че тази стратегия а, ще бъде изготвена в а, цифров формат. Цялото население трябва да бъде включено. Това е а, едната альтернатива. А другата альтернатива в това да стане поетапно. етапно хората трябва да спечелят доверието на тази цифрова програма. Трябва всички а, да бъдат а, включени. Не бива само няколко щастливци или а, някои привилегировани да бъдат включени в тази стратегия а, при нейното изпълнение. Това не трябва да го забравяме. Това ще го включа и в моя проекто доклад. Ще е хубаво, ако разполагахме с, с информация, информацията, която ни предостави представителя на комисията по отношение на сроковете, към които трябва да се придържаме. Ще е много полезно да разполагаме с тези резултати. Бих предложила да започнем с тази дискусия, която ще а, е от изключително значение. И по този начин ще имаме възможност да се а, подготвиме за бъдещето. Господин Калфин има думата. Uh, Благодаря ви, господин председател. Искам и аз да поздравя комисията за доклада, който беше представен днес свързана с дигиталната програма на Европейския съюз. А също така а, и това, че ИКТ се превръща в приоритет за Европейския съюз пред последните няколко години. Виждаме много приоритети, които са представени доста добре. Въпреки това, обаче, аз мятам, че докладът е прекалено оптимистичен и ще ви кажа защо. Най-вече, защото нямаме жалониране в Европейския съюз срещу конкуренти от останалите част от света. Имаме доста конкуренти, но не казваме какво се постига в останалите части на света във връзка с интернет. И ако направим това сравнение, ще видим, че да, предприемали сме много положителни стъпки през последните няколко години, но все още изоставаме или започваме да изоставаме като, сравним, като се сравним с другите региони в света. Бих искал да видя цифровата програма на Европейския съюз в един много по-амбициозен вид, отколкото я виждаме през последните 5 години. Тя трябва да бъде много по-ясна, с много по-конкретни цели и приоритети. Мога да ви дам няколко примера които бихме искали да видим за в бъдеще в развитието на ИКТ технологиите в Европа. Говорим за броя на интернет потребителите, да речем, и виждаме, че са нараснали от 43% през 2005 до 56% през 2008 година. Да, това е нещо положително, но достатъчно ли е? Достатъчно ли е да имаме малко повече от половината от населението на Европа, което използва интернет. Може би този процент е по-висок в сравнение с други държави, но динамиката е доста по-забавена. И след едва няколко години ще видим, че Европа, ако продължаваме с това темпо, ще бъде много изостанала в сравнение с много от бурно развиващите се интернет държави. На второ място говорим за широко лентов достъп и определяме това като 2 мегабита в секунда. А това е доста нисък прак за широколентов интернет. Мога да ви дам а, пример от България. Половината от потребителите използват интернет с повече от 100 мегабита в секунда, а, имаме и потребители, които ползват интернет за скорост над 1 гигабайт в секунда. Аз мятам, че а, тук определено трябва да се стимулира предлагането на по-висококачествени интернет услуги. Знам, че това е възможно в повечето европейски държави, но е прекалено скъпо. Ако говорим за достъп до наистина а, високоскоростен интернет, ще установим, че има още много работа, която трябва да се свърши преди да постигнем успех в това. Когато говорим за оптични кабели или а, други начини да се пренася информация, отново виждаме доста добри примери от Европейския съюз. В някои държави оптичната мрежа е наистина добре разработена. Но като цяло, за целия Европейски, Европейски съюз не можем да кажем, че сме постигнали много. А и ако не можем да използваме тези средства за пренос на данни, това означава, че ще трябва да се придържаме към по-старите технологии за в бъдеще. Напоследък станахме свидетели на много интересни дискусии, свързани с продукти, така наречените социални мрежи. Ако видим Европа, ще установим, че има само една такава мрежа, Фейсбук, от друга страна пък имаме YouTube, Twitter, всички останали социални мрежи се създават в Съединените щати и се пренасят в Европа. Не смятам, че имаме основание за гордост в тази област, че сме внесли големи иновации в интернет. А също така и не сме направили много за популяризирането на интернет с отворен source код. Тази информация ще бъде публикувана и в проекта доклада, който ще бъде изготвен от Европейския парламент, свързан с регулацията на интернет. Вече говорихме за библиотеките, Google, за съдържанието на новините, които се публикуват в интернет и как ползвателите наистина употребяват тази информация. Ние наистина трябва да предприемем бързи действия по този въпрос. Защото ако не действаме достатъчно бързо, ще сме изправени пред ситуация, в която европейските издатели, европейските медии ще се чувстват доста по-несигурни, отколкото колегите си в Америка. Когато говоря за регулация в интернет, не говоря за ограничаване на правата за използване на интернет. Ние не можем да направим това. По-добре да използваме средствата, които ни предоставя интернет, за да прилагаме законите, които вече съществуват. Законите, свързани с интелектуалната собственост, с използването на кредитни карти, злоупотребите в интернет, детската порнография и така нататък и така нататък. Тоест трябва да се прилагат вече съществуващите закони и това е един изключително важен въпрос. Ние трябва да се замислим как да постигнем баланс между правата и задълженията на потребителите. Имаше една добра идея, която а, принадлежи на госпожа Рединг киберсигурността. Това е, това е нещо много важно. Тези хора, които занимават с тези въпроси, осигуряват важна среда, а, сигурна среда на използване на интернет. И смятам, че това е още една точка, която може да бъде разгледана от нашата комисия, именно интернет сигурността. И как можем ние да поддържаме това защото това ще подсили използването на интернет от страна на стопанските предприятия, както и на другите потребители. Ние наистина трябва да се замислим за бъдещите цели и те трябва да бъдат много по-амбициозни. Благодаря. Благодаря ви. Това а, вие зададохте много-много въпроси и може би ще дадем думата на представителя на комисията, за да отговори. Um, first of all, to deal with the, the comments of um, Bilal del Castillo. Uh, of course, we are very much да, ние сме изключително наясно с работата, която е извършена от парламента, от съвета от председателството, както и от други институции. И наистина понякога е трудно да се проследяват а, всички коментари и целия принос. Ние сме много благодарни на шведското председателство за това, че изготви изключително полезен доклад за обществото, базирано на знанието през септември. И ние се надяваме да работим в близко сътрудничество и за бъдеще, докато изготвяте своя проект от доклад. Ние ще ви предоставяме информация и данни, които да включим в изготвянето на нашата стратегия. Що се отнася до новите приоритети, наистина за нас е трудно да кажем какви ще бъдат новите приоритети. В крайна сметка това е въпрос на политическо решение. Тук става въпрос за умения, които ще бъдат необходими в професионалния живот, за използването на ИКТ и така нататък, но също така и уменията, свързано, свързани с грамотността, т.е. да се участва пълнокръвно в интернет обществото и а, това да бъде възможно, за колкото е възможно по-широк кръг от обществото. Наистина, в, сред по-младите хора нараства броя на хората, които използват интернет. Определено. Това е въпрос, който беше важен до този момент и ще продължи да бъде важен, особено при заедостта на младите хора. Сега мога да премина и към втория коментар, който е свързан с международното позициониране. Ако погледнете процента на интернет позваемост в, в Европа в сравнение с Съединените щати, ще видите, че в Съединените щати наистина младите хора използват интернет. Над 90% от младите хора използват интернет. Докато ако погледнем профила в Европа, ще видим, че тук данните спадат, цифрите падат много по-бързо, отколкото в Штатите. Може би това е свързано с факта, че дори и по-старите поколения в Съединените щати все пак са по-високо образовани. И в Съединените щати, като че ли хората работят, продължават своята професионална кариера много по-дълго. Така че наистина вие сте прав. Ние трябва да сравняваме какво се случва в международен план, но също така и трябва да анализираме, да видим какво означава това и да видим как това може да се наложи върху нашата ситуация. Защото ако не направим този анализ, крайна сметка развитието може да тръгне, тръгне в погрешна посока. Също така имаше и въпрос, защо няма компании от типа Web 2.0, според мен има много причини за това. Вие посочихте някои от тях, но според мен най-важната за нас е свързана с фрагментирането, с различните правила, които управляват интернет услугите в Европа. Имаме 20 различни, 27 различни режима на регулация. И когато говорим за договорно право, право свързано с фактурирането и така нататък, ние виждаме големите разлики. Трябва да наистина да съгласим с факта, че правилата се прилагат по различен начин. Наистина, може да постигнете успех в България, но къде би могъл да се направи втори пазар? Дали ще се отиде в трета държава? Или в Съединените щати, да речем, там има 300 милиона потребители, които биха могли да използват интернет. Но според мен тук говорим за конкурентно предимство за Европа. Що се отнася до развитието на мобилните мрежи, Европа показваше голяма гъвкавост в предоставането на такива услуги и в мобилните комуникации. За в бъдеще работата на Европейския съюз и нашите цели ще бъдат насочени към използването на съвременни технологии. Но това е вече следващата фаза, в която ще се постигнат тези резултати. Да, вие споменахте и нашите постижения за библиотеките в Google и тук вече мога да кажа, че Европа изпреварва Съединените щати в тази връзка. В Европа имаме много по-добра информация за това кой притежава правата, имаме много по-добри хранилища на информация, които могат да бъдат използвани от потребителите. Така че тук в тази област може да изпреварим Съединените щати, ако наистина се а, договорим за това какво е а, качествено издирване на авторите на творбите и така нататък. защото са важни всички заинтересовани страни, както ползвателите, така и притежателите на правата. Разбира се, в Европа има много разлики и ние трябва да преразгледаме достиженията на европейското законодателство, свързани с информационното общество. Това проучване ще бъде направено от консултантска фирма, която ние сме нанели за въпроса и когато резултатите излязат, ние ще ви ги представим. Но в отделните области има много работа, която да се свърши. Сигурността също изключително е важна. Има международно споразумение, което показва обаче, че само 13 държави членки на Европейския съюз са ратифицирали и прилагат. Искам да ви благодаря сърдечно. И така приключваме с тази точка от дневния ред, защото няма други желащи да вземат думата. Колегата Ди Кастилю вече спомена, че през януари ще бъде представен доклада и може директно да започнем с дебата след това, защото на 11 ноември е, е, е на 11 януари ще бъдат изслушването на комисарите и е, тази дата ще отпадне, но през януари, като получим доклада, ще можем да го дискутираме. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Или може би не можем да продължим с тази точка, защото колегата Валян го няма. Е, ще направим пауза от една минута, е, докато дойде колегата. Ще продължим след кратко. Уважаеми колеги, продължаваме. Добър ден, дами и господа. Продължаваме с точките по дневния ред. Точка 14. Е инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност. Точка 14. Колегата Валян има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Ще бъда кратка, тъй като е, сте запознати с проекта доклада и с мотивите, които пределно изясняват моята позиция. Аз, разбира се, ще отговоря на вашите бележки, на вашите въпроси. Аз ще посоча и някои въпроси, е, е, които мен ме занимават, които следвате първо да бъдат обсъдени с комисията и с докладчиците в сянка не би следвало да е, повишаваме административното натоварване в резултат от приемането на този регламент. Ето защо смятам, че комисията трябва да изясни в по-голяма степен съгласуването между изискванията за отчетност по този регламент и по други директиви и регламенти. Това може да стане чрез правилника регламент за прилагане, е, предложен от комисията, но аз бих предложила е, въпросът да се изясни още по повод на сегашния доклад. Освен това смятам, че трябва по-ясно да определим как задължението на малките и средни предприятия да предоставят информация на съответните органи на държавите членки би довело до намаляване на административното натоварване. Това едва ли е ясно на този етап. Е, предвид казаното в мотивите, Впрочем, те не са достатъчно убедителни по този въпрос. По-нататък, що се отнася до поверителния характер на информацията, особено търговската информация, търговската тайна, опитала съм се да е, засиля формулировките по този въпрос, но съм готова да разгледам и, и нови предложения. Оно, което е особено важно за мен е комисията неутрално да борави с информацията, която притежават. Това е важно за всички е, обекти и субекти по този регламент. По-нататък, кога е, се дължи известие за планирана инвестиция? Ако е твърде рано, информацията може и да не е надежна, възможно е да не се стигне до реализиране на проекта. Опитал съм се да изясня този въпрос това по девето изменение, но е, с удоволствие ще изслушаме вашите мнения. Що се отнася до е, изброяването на проекти, които подлежат на отчетното изискване, е, според мен трябва да се включат също планираните мощности на добивната промишленост за газ и за газификация на, на течно добивания газ както и за капацитета на вятърните електрогенератори в крайбрежните води. Накрая един институционално-юридически въпрос. Знаете, с влизането в сила на Лисабонския договор, неговият член 194 е посветен конкретно на енергийната политика, предмет на процедура на съвместно решение. И според мен правното основание за този регламент трябва да бъде именно 194, тъй като комисията е, в преамбюла към предложението е, посочва, че е, добиването на обща представа на общностната инфраструктура в енергийната област е една от характеристиките на енергийната политика. Ето защо аз е, е, предлагам промяна на правното основание, което ще забави, надявам се, не много процедурата, тъй като междувременно е, правната комисия ще трябва да даде своето становище, но според мен правното основание трябва да се промени, за да се гарантира правната сигурност и в пълен размер да бъдат зачетени правомощите на парламент. Знаете, господин, благодаря на господин председателя за отправеното писмо в този смисъл на, на, до комисията и комисаря. А, благодаря ви. Може да сте сигурен, че това писмо ще бъде написано. Трудно беше да се разбере защо е предприят някакъв друг подход, а не този, но писмото ще бъде написано. Колегата Байшко има думата. Господин председател, благодаря ви. Прочетох обосновката, прочетох доклада. Искам да се позова на тези изменения, с които не съм доволен. Искам да спомена две области, където аз се съмнявам до определена степен дали те са правилни. Навсякъде се споменава конкуренцията. Това не може да се поставя под въпрос. Тук става въпрос за енергийните пазари възоснова на конкуренцията. За разлика от това, ние четем в първото изменение, че целта на това изменение не може а, да означава намеса в функционирането на пазарите. Какво искаме да постигнем а, с тези интервенции, защо искам да ги изключим? Дали става въпрос за пазара на енергийни носители, дали ще дойде, дали ще се стигне до изкривяване на пазарните механизми, но това не може да бъде сравнено с една ситуация, където ще се стигне до прекалено много смущения на енергийния сектор. Ние сме в момент на финансова криза, която се отразява и нанася големи щети в реалната економика. Ето защо трябва да, да има намеса. Енергийната инфраструктура е ам, кръвоносната система, така да се каже. Ето защо всички са а, засегнати. Не искам а, тук да. искам да кажа, че общността може да се а, е, намесе до известна степен в пазара, но това е много опасно, като имаме предвид е, финансовата а, е, криза. Но все пак понякога се налагат а, интервенции. А, трябва да се гарантира защитата на данните. В едно изменение на четири места – Значението на поверителността на данните се подчертава. Тук идва отново моето съмнение. Дали не се преувеличава с тази поверителност? Няма ли да се стигне до там, че участниците на пазара трябва да докладват относно развитието на инфраструктурата? Или може би те самите имат нужда от информация, за да могат да инвестират? или за да могат да изпълнят своите проекти. С тази поверителност не трябва да се преувеличава и не трябва да се спира поток от информация. Искам да предложа а, да не подчертаваме толкова категорично, че общността по никакъв начин няма право да се намесва в функционирането на енергийните пазари. Данк, колега Гирек. Благодаря ви, колегата Гирек има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми най-напред е, отправя някои бележки. Аз е, също доста мислих е, по мотивите за проекто регламента. Далеч по-просто би било да се приеме решение – и по този начин да получим необходимата информация. Тук хвърляме поглед напред обаче към бъдещето на европейската интеграция. Така ми се струва поне на мен. Солидарността в енергетиката, енергийната сигурност изисква координираните усилия на всички държави членки – И когато говорим за солидарност, по някакъв начин трябва да съчетаем, да примирим солидарността от една страна, конкурентоспособността от друга. Ето защо комисията се опитва да разграничи нещата. От една страна прозрачност, а от друга страна изричното заявление, че регламентът не цели създаването на общоевропейска инфраструктура по някое време в бъдеще. Според мен това е нередно. Има една непрецизност, недостатъчна яснота защо да не разработим проект за обща енергийна инфраструктура, която да съчетава солидарността и здравословната конкуренция? Според мен тези две неща не са взаимно изключващи се. Мисля, че действащите регламенти, а и проекторегламентът, за който става дума, следва да обслужват тази цел – с оглед, разбира се, на, отделните, на индивидуалните приоритети на отделните държави членки. Сега няколко конкретни бележки по текста. Имам, имам доста предложения. Най-напред би следвало да диференцираме различните инвестиционни проекти, предвид различния разрешителен режим, на който подлежат е, тези инвестиционни проекти. В някои от държавите членки разрешителният режим е доста тежък и, и забавя общо инвестиционния проект. Така че не е достатъчно да, да се примиряваме с твърдението, че по някое време, е, така или иначе, е, разрешенията ще бъдат дадени. Ако говорим за преносната система, например, разрешителни режим е относително по-тежък там, за разлика от други подотрасли на енергетиката. Освен това, е, критерият не би следвал да бъде единствено е, е, ниската въглеродност на, на сектора. Трябва да търсим и сигурност и ефективност на енергетиката, за да не се повтори положението от миналата зима. Що се отнася до 5 годишния срок за извеждане на инфраструктурни обекти от експлоатация, това осигурява възможност за по-добро планиране. По-нататък, въглищата почти не се споменават измежду енергоисточниците, а според мен те ще си останат е, в обозримото бъдеще един е, важен енергоисточник. Освен това, въглеродните емисии не следва да се диференцират по сектори или по подотрасли, а е, възоснова на критерия въглеродни емисии на единица произведена енергия. И общо не става ясно на какви параметри се основава всичко това. Технологични параметри или експлуатационни параметри – Изобщо не се говори за ядрената енергетика, която се нуждае от особена инфраструктура, например за съхраняването на радиоактивния отпадък. Следва също така да бъдат определени параметрите, които подлежат на оповестяване, за да не се стигне до оповестяване на е, е, информация предмет на банкова тайна. След това трябва да изясним понятието енергийна система. Отворена, затворена система, що е то? Или обект за съхранение. Когато говорим за радиоактивни отпадъци, например. Това са неща, които не са до края изяснени, а са важни за немалко държави членки, които възнамеряват да инвестират в атомни електроцентрали. Освен това, е, мрежовата взаимовръзка изобщо не е спомената, а, а тя е от значение за общата европейска енергийна инфраструктура. Колегата Жадо има думата. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Очевидно за е, зелените е ясно. Не можем да не подкрепим докладчицата в предложението и да се промени правното основание на проекто регламент. Подкрепяме и редица други е, забележки на докладчицата, в частност разширяването на списъка на обхванатите инфраструктурни обекти, а както каза и току-що изказалия се колега, необходимо е не само да се обхване е, нефте, нефта, газа като енергоисточници, трябва да се обхване и е, топлофикацията, и съхранението, и всички инфраструктурни обекти, засягащи атомната енергетика, не само генерирането. Подкрепяме е, измененията, предложени от докладчицата относно праговите равнища, е, от които нататък се изисква известие. 10 е, мегавата, например, за вятърните генератори, при това 40% от инсталираната мощност изпада извън обхват. След това само, от друга страна само 10% от а, слънчевите а, генератори биха били обхванати. Същото неблагоприятно положение се получава и по отношение на гео, термалната енергия. Поради което ние подлаг... подкрепяме предложението на докладчицата да, да се коригира този, това прагово равнище, за да бъдат обхванати и всички възобновяеми енергоисточници. За сметка на това обаче имаме известни съмнения, що се отнася до средносрочната видимост. Аз разбирам аргументите на докладчицата, но между надежността на данните и сериозният залог на, на този проект регламента, именно прогнозирането, Струва ми се, първоначалният текст на комисията дава по-добри възможности събираната информация да обезпечава вземаните решения, вместо да бъде един прост регистр на постигнатото състояние. Е, така струва ни се, първоначалният текст на комисията е, върви в правилната посок. После нещо е, относно улавянето и съхранението на въглерода. Не знам дали става въпрос чисто за редакционен проблем, но на този етап явно се изключва всичко свързано с транспорта на въглеродния двуокис. А дали това е съзнателно или чисто редакционен пропуск, се питам. И най-сетне относно поверителността на данните, разбира се, въпросът е на лице, но в края на краищата знаем в каква степен въпросите за енергетиката са предмет на сериозен демократичен интерес днес и за в бъдеще. И струва ни се начинът по който днес се укрепва или поддържа поверителността на данните, не съответства непременно на демократичния принцип. Наистина трябва да се търси равновесие между поверителността и прозрачността. И най-сетне, очевидно, е, необходимо е най-широка дискусия, най-широко допитване до заинтересованите страни – е, да бъдат взети предвид е, и различните така наречени децентрализирани енергийни обекти, е, да се опрем на всички национални планове за развитие на енергетиката, така че всичко, което е, с происход от такива децентрализирани мощности да бъде обхванато. Най-сетне нещо съществено. То, то, е, то е казано, обаче твърде често в текста се е, излага предпоставката, че непременно в, в е, всеки случай е, ще се стигне до недостатъчна инсталирана мощност е, това е възможно. Но следва да се отчита и обратната възможност, обратната вероятност, е, мощността да превишава търсенето. Разбира се, трябва да се работи по енерго, енергийната ефективност, по регулиране на търсенето на е, електроенергия. Е, е, още повече предвид целите към 2020 година. Така че рисковете са общо взето е, еднакви и за недостиг на мощност и за излишък на, на, на мощност. По-нататък необходимо е да бъдат включени елементи относно финансирането на проектите, понеже днес всички е, държави членки изпитват затруднения в областта на държавните разходи. Ясно е, че за много от проектите държавата трябва да се намеси с е, свои капитални разходи, поради което е, в информацията, която се подава на комисията, според мен е необходимо да се включат и елементите на финансирането. Благодаря. Благодаря. От името на комисията господин Холбрек. Благодаря, господин председателю. Много благодаря за този доклад. Според мен госпожа Валян наистина е свършила отлична работа. Според мен тя е направила изключително задълбочен анализ на нашето предложение и ние също отчитаме това, което тя предлага. Също така обаче има и тревоги, които се изразяват от някои колеги, господин Жадор и така нататък, свързани с изменения 10 и 11, предложени от госпожа Валеян. Тези изменения се опитват да съкратят периода за отчитане на инвестициите и според мен, ако се съкрати този период след даване на съгласието за инвестициите, се получава положителен резултат. Всъщност, ние искаме да хвърлим светлина върху бъдещето планиране на инвестициите. Ние не знаем какво ще се случи с инвестициите в е, производството на електричество след 10 години и за това предлагаме този период от 5 години преди планирането на инвестицията. Това означава, че периодът на планиране също трябва да бъде включен, така че да имаме наистина ясна идея за това как ще се развие сектора през следващите 10-15 години. не трябва да разглеждаме само и единствено а, датата, на която започва изграждането или работата, защото по този начин ще се загуби общата картина. А, Наистина съм благодарен за подкрепата от страна на господин Гиле, господин Жадор по отношение на тези две точки. Що се отнася до правното основание, разбира се, ние сме се консултирали с нашата правна служба и наистина има член 173 и 177 от договора за Евратом и Лисабонския договор, която се отнася до събирането на информация. Всъщност, ние трябва да използваме а, това като основа за нашата работа, а не толкова член 194, който по-скоро представя същността на тази политика. Ние сме говорили и с съвета и те ни казват, че наистина гледат много добре на препоръките на парламента и а, това, че ще се приложи процедура за съвместно вземане на решение. Те също потвърждават, че член 137 е правилното правно основание, което да се използва при нашата работа. Разбара, разбира се, това е чисто правен въпрос и тук нямаме много място за маневри. Що се отнася до другите точки, които бяха споменати, има нещо, което беше споменато и в изказванията на двамата колеги, а именно поверителността на данните. И аз ви уверявам, че ние не се опитваме да ограничим прозрачността. А именно това, че деликатните, много важните търговски данни трябва да бъдат защитавани. Има от, да речем, молба от господин Жадор да се включват и други данни, свързани с отделните домакинства в тази защита. Разбира се, трябва да се постигне и баланс с административната тежест за незаинтересованите страни, държавите, членки от една страна и прозрачността, която може да бъде постигната. По отношение на домакинствата, смятаме, че ще стигнем далеч над обхвата на, тази, на този текст. Смятаме да включим и производството на електричество от страна на домакинствата през следващите 5 години. Според мен това също ще е един доста подходящ метод да се справим с доста фрагментираното производство на електроенергия. Господин Гинес каза, че той не е особено доволен от това, че не сме разгледали по-основните въпроси, а именно даването на разрешителни, а също така и задължението или желанието да се работи върху общо европейската инфраструктура. Според мен това обаче е извън обхвата на този регламент, защото неговата цел е събирането на информация, не създаването на нови политики в тази област. А това е свързано с е, емисиите, с общо европейското покритие. Разбира се, ние следващата година ще изготвим насоки, които са свързани с енергийните мрежи. Аз ние работим по този въпрос и смятам, че е, нашата работа ще излезе извън обхвата на регламента. Според мен обаче тук е, има нещо недоразбрано някакво недоразумение за въпросите, които се покриват, които са в обхвата на регламента. Господин Гилес каза, че ядрената електроенергия не, не влиза въобще. Според мен това не е вярно, защото тук определено има позоваване и споменаване на производството на ядрена електроенергия. Разбира се, бихте могли да изготвите изменение, което да, бъде включ, да се включи, но според мен по принцип ядрената електроенергия е включена в този регламент. Може би просто трябва да разгледате още веднъж документа. Също така, с, отново споменахте финансирането казвам още веднъж, че това излиза извън обхвата, защото според мен става въпрос за инвестиции, тук става въпрос и за отчетността на инвестициите. Много съм благодарен за подкрепата, която получавам тук. И а, може би трябва още веднъж, госпожо Валеан, да обмислите изменения 10 и 11, защото а, всъщност вие подкопавате нашите основи, ако ограничите периода на наблюдение а, до датата, в която започва работата, без да се включва фазата на планиране. Но много ви благодаря за цялостната подкрепа. Благодаря ви. Ставаше е, въпрос за правната, е, правното основание. Исках да се обърнаме към правната комисия, за да изясним този въпрос. Господин Родригес, имате думата. Благодаря, господин председател. Само накратко да дам първата си оценка по отношение на правното основание. Както казахме, член 284 отговаря на това, което ние тук правим в парламента. Сега с влизането на Лисабонския договор в сила, имаме член 194, който поставя правното основание за енергийните въпроси. Взимайки предвид, че основната цел на това предложение е да се събира информация, и тук цитирам точка 2 от предложението, да се даде цялостна картина на развитието, инвестицията и разработването на инфраструктура в общността, Тоест, ние приемаме, че това е основната цел и правното основание на член 194 е подходящия правен текст за това предложение. Фактът, че тук се включва известяването и събирането на данни, не означава, че това е основната цел на предложението. Не основното е да имаме, да разполагаме с тези данни, за да имаме ясна картина за енергийния пазар, така че да гарантираме добро функциониране на пазара. Това е всъщност нещо, което се включва в член 194, правното основание. Така че според нас този регламент може да бъде прият на това правно основание, което означава процедура за съвместно взимане на решение с парламента. Един друг въпрос. Договор за Евратом, тъй като това предложение има две правни основания. Едното е договора, другото е договор за Евратом. Разбира се, ние сме наясно, че няма такова нещо като съвместно взимане на решение и това означава, че разпоредбите на договора за Евратом могат да предоставят правно основание за този регламент, именно член 186 и според мен ние може да разделим регламента на две части. Първата част по договора за Европейския съюз по член 194 съвместно взимане на решение и а, втората част е ядрена изолация, както а, и инвестиции. Това може да бъде по член 187 на договора за Евратом, а, именно опростена консултация. Разбира се, ние ще предоставим и информация за бъдеще. Благодаря ви. Имам предложение, както и госпожа Валян предложи, да напишем едно писмо от името на комисията. Смятам, че това може да е едно решение да се намери решение въз основа от една страна за договор за Европейския съюз, от друга страна относно процедурата а, по отношение на ядрената енергия. Така че ние ще напишем това писмо. Смятам, че са известни сроковете. 9 септември. Извинете, поправя се председателя 9 декември срока за подаване на измененията и през януари можем да продължим дискусиите. Благодаря ви, дами и господа. Ако сте съгласни, имаше един малък проблем. Господин Хербрет, искате ли да кажете нещо? Да, господин председател, относно писмото, което искате да напишете. Може ли да напишете писмо и на съвета в този смисъл? Да, разбира се, казва председателя. Да, ще напишем писмо до съвета. Може ли да ви помоля да се съгласите с а, едно малко процедурно изменение? Ако сте съгласни, точка 18, това е кратък доклад от госпожа Подимата, да го изтеглим напред за 5 минути не повече. Като вчера с доклада на госпожа Тикао. Просто да направим такава малка промяна. Така че госпожа Подимата има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Съвсем накратко няколко информации по отношение на обсъжданията с съвета и комисията в връзка с посочване на консумацията на енергия и други ресурси. На 16 ноември постигнахме едно политическо съгласие. Преговорите бяха приключени в рамките на общата енергийна ефективност. Имаше две технически заседания по съответните теми, които бяха от голямо политическо значение. Крайният резултат е, това е включено и в политическото ам, съгласие и политическия консенсус. Преговорите бяха концентрирани върху а, разговорите на тройката. Най-важният елемент се отнася до този лейаут. Това беше най-трудната тема. Най- Трудни дискусии бяха водени по тази тема при изготвянето на текста по време на първо четене. Това беше първата точка. На второ място става въпрос за обществените доставчици които все предост... трябва да бъдат предоставени на а, домакинствата и на стопанските предприятия. Продукти, които а, използват а, малко електроенергия. Говорихме и до каква степен може да се разширят понятията за определените продукти, за в какви групи да бъдат включени тези уреди, които потребяват малко електроенергия. Трябваше да се вземе предвид и съответната директива в тази област, Както казах, постигнахме политическо съгласие с съвета. С влизането на договора от Лисабон в сила, мерките за изпълнение също влизат в сила – но някои аспекти остават все още а, не решени. Следващата седмица от страна на парламента ще има допълнително до изработване на текста. Ще трябва да се изготви формулировка, която да бъде приета и включена в директивата. По време на първото четене казахме, че някои неща трябва да се запазят, някои неща трябва да се променят, както и продължителността, която трябва да бъде зададена на този етикет, който се поставя върху уреда. Това беше обсъждано с съвета. Разговорите със съвета доведоха до следващия, до следващия резултат, а СБ се запазва. Три, три допълнителни класове се добавят А+, плюс А++, плюс плюс А++++. Бяха добавени. Цветът ще бъде запазен. Различните нюанси, които се използват. трябва да бъде обозначено и енергопотреблението. Във връзка с отдаването на обществени поръчки, това беше обсъдено в рамките на Европейския парламент, трябва да има задължителни разпоредби по отношение на отдаването на обществени поръчки. Разбира се, интензивно беше обсъден въпрос от страна на съвета. Ние работихме в сътрудничество и с комисията, но в директивата ще бъде включен следния текст, текст, че държавите членки трябва да подпомогнат съответните власти при отдаването на обществени поръчки, така че да бъдат купувани уреди, които са с най-низко потребление на енергия. Формулировката няма да бъде включена в директивата, а това е един вид разяснение от страна на Европейският парламент. Трябва просто да стане ясно, че съответните уреди ще бъдат включени в рамките на директивата. И ако има отделни проверки на отделните категории, трябва а, да бъдат включени тези уреди и в а, разпоредбите за изпълнение на тази директива. По отношение на рекламата. По време на първото четене в май постигнахме съгласие по този въпрос. Ние искахме да има задължително оповестяване на данни, свързани с енергопотреблението, когато става въпрос за рекламиране на този уред или продукт. Сега в окончателния вариант на текста е посочено, че всеки път, когато се рекламират уреди с ниско потребление на електроенергия, ще се посочва енергопотреблението и цената. И то ще бъде а, до знака, който показва а, количеството а, потребление на енергия. С енергийната ефективност на сградите беше по същия начин. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за подкрепата, която ни оказаха, както и на а, генералния секретарят за тяхната помощ. Благодаря и на Европейската комисия. Благодаря ви. Искахме накратко а, а, да ви чуем. А, има желаящи да вземат думата, но искам да ви кажа, че а, е, трябва да се изказвате съвсем накратко, защото имаме само 5 минути. Следващият оратор има думата. Micro, please. 5 percet szánt tisztelt elnök úr, erre köszönöm a szót, tehát mínusz 3.30. Вие имате 5 минути, казахте, на разположение. Аз вече съм на минус 3,75. Това е една много важна тема. Ние чухме, че а, населението а, е било включено в а, едно проучване, свързано с етикетирането на, на а, уредите. А, значи това етикетиране може да е най-малки общ знаменател между производителите и потребителите. Потребителите могат да купят тези продукти, при които е упоменато, а, че са с нисък разход на енергия. Опитах се да се информирам по отношение на тези нови разпоредби. Благодаря на докладчика, благодаря на всички. Е, комисията ам, прие една скала през 9 март и беше посочено, че същата категория не съдържа еднаква информация. Е, по отношение на хладилниците, е, имаше гласуване в пленарна зала и предложението на комисията беше подкрепено за това скалата да бъде а, е, отворена в а, е, горните си гранични стойности. Видяхме А+, А++, А++++, и така нататък. Тези категория, категории а, отново са обхванати от разпоредбите, но виждаме, че те е, по този начин сме се справили с най-големите трудности, защото тази скала остава, тя се запазва. Е, новите продукти ще имат нови етикети. И а, е, тази директива трябва да а, бъде приложена по отношение на други продукти, според мен. По този начин а, можем да запазим баланса между производители и потребители. Благодаря ви, колега а, Роде. Say, Просто бих искал да кажа на докладчицата, че според мен е извършила огромна работа светлината на най-новото предложение на комисията и особено предвид натиска на не така амбициозните сред държавите членки, мисля, че компромисът, който постигаме благодарение на вас е прекрасен е, и отново поздравявам ви и ви благодаря. Благодаря. Това беше много кратко, много точно и по въпроса. Искам да благодаря на всички, на колегата Полимата и да приключим с обсъждането на тази точка. Преминаваме към точка 16. Става въпрос за едно допитване помолихме комисията да ни представи как стоят нещата с прилагането на регламента за мислен въглероден двуокис от пътнически леки автомобили. Имаше много въпроси, много колеги е, се замислиха по този въпрос. Искам да ни представите как е, какво е актуалното състояние на нещата. Давам думата на комисията. Първо заемете мястото си и след това можем да започнем. Искате ли да започнете с вашата презентация? Добре. Um, добър ден, госпожи и господа. Аз съм Филип Овен от Генерална дирекция на Комисията за околната среда. Извинявам се за това, че бяхте принудени да промените днешния си дневен ред. А, бих искал да кажа няколко думи за законодателството за прилагане на регламента за въглеродните емисии на леките автомобили. Както знаете, по е, комитоложката процедура е, следва да бъдат прияти три акта за прилагане. Първият е за наблюдаването на емисиите от е, МПС. Това е по 8 член от регламента. След това е 11 член. Изключенията за малките обеми и нишовите производители този правилник ще се приеме по законодателната е, процедура с контрол и най-сетне екоинновациите, методологията е, на екоинновациите. Пак правилника там ще се приеме по е, законодателната процедура с надзор. През последните месеци комисията проведе три заседания на работни групи с представители на компетентните органи на държавите членки – за да бъдат обсъдени правилниците за едно безпрепятствено прилагане на въпросните разпоредби. Освен това, в началото на октомври проведохме среща с представители на отрасъла, с участието на 80 представители на НПО, на производителите в автомобилостроенето, е, търговци и представители на, на държавни служби. Така че на този етап смятаме, че разполагаме с достатъчно добра информация за становищата на заинтересованите страни. Е, е, оттам нататък работим по отношение на първите два правилника. Пускаме е, материалите в съгласователна процедура в рамките на комисията. Преди да ги представим на комисията за изменението на климата в началото на новата година. Правилника за екоиновациите, третият правилник, вероятно е най-сложен, както от на гледна точка, така и от управленска. Материалът съответно се бави не е озрял. Що се отнася до съдържанието на материалите, за наблюдението на въглеродния двуокис, на въглеродните емисии, в повечето случаи се говори за източниците на информация и надежността на информацията от източниците в държавите членки – по-нататък как комисията да борави с получените данни и доста обширна дискусия се води относно автомобилите на биогориво. Е, що се отнася до изключенията за малките двигатели и нишовите производители, няма кой знае каква дискусия. Въпросът се свежда до това как може да се оцени дали един производител отговаря на условията за изключение. А след това по екоинновациите по-голямата част от дискусията се насочва към самото понятие и неговото определение. И след това при наличието на определение е, как би могла комисията да се справи с потенциално сериозния брой молби за ползването на този режим. Така е. Това е положението към момента за наблюдението на емисиите и за изключението. Проектите ще бъдат внесени в началото на другата година и по-късно за екоинновациите. Благодаря. Искам да направя на малко допълнение. Имахте предвид Комисията по околна среда или Комисията свързана с измененията в климата. Няма такава комисия просто. Благодаря ви за информацията. Двама желащи има да взема думата. Колегата Ланген. Аз взимам думата а, в качеството си на предишен докладчик по тази тема, въпреки че а, имаше много съмнения от различни страни, това беше правилния а, път по отношение на намаляване на емис на въглероден двуокис при производството на нови коли. Установих по време на последното изложение във Франкфурт, изложението за автомобили, че всички а, производители на автомобили са на път да а, прилагат разпоредбите в рамките на преходния период. Разбира се, и предишните а, години задължителните разпоредби не са довели до желания резултат. Имаше а, регулации, въпреки несъгласието на а, комисията. Комисията участваше в а, ключовите преговори. Колегата Нибле участва в тези преговори. Става въпрос за, а, и за екоинновации. Доколкото аз а, знам, те са до известна степен правилни, но комисията блок блокира, продължава да блокира предложенията свързани с еко иновациите. Имам предвид, че ако искаме да намалим емисиите при новите автомобили, то това въжи за автомобил като цяло, не само за двигателя. Това беше спорна точка месеци наред. И тези екоинновации, ако разглеждат автомобила като цяло, то тогава трябва да постигне много голям технологичен технологически проект. А, а, напредък, извинете. Трябва да се постигне 1 мг на километър. Това трябва да бъде взето а, предвид. Или доставчиците могат да призна. А, могат да им бъдат признати иновационните постижения само за един определен тип автомобил. автомобил. Аз призовавам комисията както а, да запазят а, законодателния текст. Колегата ни има думата. Благодаря, господин председател. Мога да се присъединя към това, колегата Ангел изложи. Мога да го подкрепя, защото аз имам същите опасения, като и него. Тогава бях председател в Комисията по промишленост участвах в тристранния тристранните разговори. Проведохме а, много разговори и беше решено, че а, разпоредбите трябва а, да бъдат а, приети с участието на а, Евро, Европейския парламент. От това, което чувам и виждам, а, се изразяват големи резерви. Като членове на тази комисия, иновациите са от голямо значение за нас. Трябва да се поощрява, трябва да се зададат стимули по отношение на екоинвестициите. Господин Ланген каза също, че е поета точно обратната посока. Въз... Целево се възпират екоинновациите, поставят се бариери – за да се допускат възможно най-малко екоинвестиции. Това не е в духа на а, нашите цели. Конкретно искам да попитам защо до доставчиците не са равнопоставени на производителите и защо доставчиците, ако искат одобряване на всеки модел по отношение на техните иновации. Това не е включено в а, разпоредбите. Не знам а, къд, откъде комисията взима тези ограничения и защо доставчиците не могат, независимо от производителя, да заявят еко иновации. Колегата Ланген подчерта справо, че не е разбираемо защо екоинновациите могат да бъдат допускани, одобрявани само ако а, са съобразени с изискването 1 грам на километър. Трябва всеки милиграм, който води до намаляване на емисиите, да бъде е, взет предвид. Не трябва да се поставя този прак. Аз не мога да разбера. Не трябва а, е, да се потискат иновациите, а напротив, трябва да се стимулират. Нека а, е, да го вземете това в предвид в документа, който изготвяте. Тук става въпрос за това а, в автомобилостроенето да се стимулират иновациите. Трябва да има ясни цели по отношение на намаляването на въглеродния двуокис. Но политическите решения не трябва да спират иновациите, не трябва да спират това развитие, така че а, всички еко-инновации да бъдат взети предвид и а, да се позволят а, иновации в този сектор. Благодаря ви. Едно от основните е, препятствия е това, че не може да имаме е, минимален срок от 12 месеца при тази процедура. Имаше редица предложения е, да се включат организации, които да извършват проверки има а, процедура, при която още при заявлението а, се изисква а, оценка от независима организация. Комисията и законодателя искат да поощрят екоинновациите, но не може от друга страна да поставят минимален срок от 12 месеца. Какво се проверява през тези 12 месеца? По време на процедурата, времето, необходимо за комисията, не е необходимо на индустрията. Комисията в рамките на процедурата по комитология има нужда от 12 месеца. Какво е това? Благодаря. Искам да дам думата на комисията, за да изясни зададените въпроси. Um, благодаря ви за изказванията. Както казах в самото начало, все още сме на, на идеен етап – по въпроса за екоинновациите. Комисията дори не е разработила какъвто и да е било проекто нормативен акт по въпроса. За сега изслушваме представителите на отраслите, на държавите членки и следващата седмица ще разговаряме с организации на производителите отново. Така че диалогът тече. Въпросът за доставчиците, който бе повдигнат два пъти, е, е пределно ясен. Регламентът има ясни разпоредби за това. Доставчиците могат да кандидатстват кандидатстват за признаване на екоиновации. Комисията просто трябва да, да, да определи какъв ще бъде ефектът от е, екоиновацията може е, е, да се получи е, някакво количествено изражение на намалените въглеродни емисии, само след като се знае е, в какъв е, вид автомобил, в какво превозно средство ще влезе екоиновацията. Въпросът за 12-месечния срок за вземане на решение, според мен, напълно разумен срок. Понеже става въпрос за много, много сложни, е, експертни, научни аспекти на екоинновациите ни. Дори не можем да си представим колко би бил обемът на работата. И Е, независимо от това, че представителите на производителите биха искали нещата да минат колкото се може по-бързо, комисията трябва да зачита интересите и на други е, части от обществото. Е, така че проверката трябва да бъде добросъвестна и изчерпателна. Да не говорим за вече административната процедура, която тече в комисията, във връзка с организацията на текстовете, превод и така нататък. Тъй, че 12 месеца на мен ми се струва пределно разумно. По-нататък въпросния лимит е, на 1 грам. Е, мисля, че доста държави членки са готови да го приемат. Е, въпреки, че ние сме готови да, да обсъждаме по-нататък въпроса. Във всеки случай, ние изцяло подкрепяме идеите техническия прогрес да, да стимулира екологосъобразността на автомобилостроенето. Въпросът за тестовия цикъл. Целият смисъл на екоиновациите е да бъдат обхванати онези иновации, които не се обхващат в цикъла на изпитвания, на изпитания в процеса на, на автомобилостроене. Благодаря ви за вашия отговор. А, искам да накажа още нещо. А, можем да дадем един точен въпросник. А, той не иска въпросник. Тук просто има едно ясно изказване на мнението на комисията. Ще има писмо от председателя на комисията по този въпрос. Разбира се, ще бъдат включени допълнителни въпроси. Можем да подпомогнем комисията при ускоряване на този процес, така както го желае законодателя. Разбира се, е, ние е, имаме едно ясно решение от парламента и от съвета. Това ще е, го обхванем в е, писмото. Мнението е формулирано, ще бъде включено в е, писмото и ще чакаме отговор. Господин Ланг, а, искам да кажа, нека да помолим комисията да отговори преди изслушването на комисарите. Може да се опитаме, казва председателя. Все пак ще имаме малко повече време около коледа. Ще се опитам. И така, аз ще го взема това предвид. Както а, винаги, решенията се изпълняват на 100%. Благодаря ви. А, приемам, че ще работим по тази тема и в бъдеще, тъй като ще използваме всички технологични средства, за да постигнем напредък в рамките на Комисията по околна среда и нашата комисия. Следващата точка. А, това е любимата точка. Други въпроси? Тъй като предполагам, че нямате какво да кажете и аз нямам какво, преминаваме към 20-та точка. Следващите заседания няма да се състоят, а, защото те съвпадат със седмицата, през която ще бъдат изслушвани комисарите. През втората седмица от януари ще се проведат изслушванията на а, комисарите и а, ще се видим последните седмица на януари ще бъде, даден, бъде дадено времето за заседания. Ще се проведе и заседание на координаторите. Трябва да помислим за нови дати. Благодаря на всички за това, че работихте толкова експедитивно. не е лошо, че приключихме по-рано. Искам да ви пожелая приятен ден.